Good morning, um, everybody. Добре дошли на всички. Първата ни точка Преди да започнем с първата точка, приветствам нашите детски посетители – Започваме с проекто доклада за укрепване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия. Розия, имате думата. Je euh, Днес ще ви представя доклад по собствена инициатива за Митническия съюз и вътрешния пазар това е в продължение на друг доклад, който сме приели. Доклада на Селимович за удължаване на периода за преходно прилагане на митническият кодекс, както и на доклада на госпожа Грапини и на господин Поспешел доклада. Това е технически финансов доклад, е, имаше специални доклади, има специален доклад е, е, от Сметната палата за информационната система, която се използва в митниците. И така, наш... ние също работим по тази тема. Както вече казах, това е по-технически доклад. Има достижения на правото на Съюза в тази сфера, които са съществени. Митническият съюз е краигълният камък на Съюза. Това е основна централна политика. Тя е изключително също с политически... Това е изключително политически въпрос. Това е, е тема, която поставя в центъра на вниманието сближаването на нашия континент, също и в контекста на Брекзит. И сега е подходящ момента да припомним колко важен е този въпрос. Ние приехме Митническия кодекс през 2013 през 2020 година ще се премине към не дематериализиране на процедурите в митническата сфера. Решението беше взето, решението беше взело, както вече казах, през 2013 година. Така че сега трябва да влезе в сила. Трябва да припомням че усъвремененият кодекс беше предложен през 2005 и прият през 2008. Колегата Селимович предлага да се увеличи, да се удължи преходния период до 2025 година. Т.е. стават близо 20 години, които, на които говорим за дематериализиране на митническата политика. Така че има някои неща, които трябва да са готови до края на преходния период. Е, комисията и държавите членки трябва да следват основните принципи в е, този процес, да очертаят основните моменти, да поемат ангажимент, да изпълнят е, това, което е решено. Комисията като пазител на договора трябва да обърне внимание на онези, които не изпълняват своите ангажименти. Техническите и функционални спецификации, разбира се, не трябва да се променят от днес за утре. Комисията също не трябва да оставя комисията да се отклонява прекомерно Необходимо е да се използват предвидените инструменти, за да се прилага на практика. Ние искаме програмата за митниците да бъде подсилена, да отговаря на амбициите, които сме си поставили. Трябва да има по-уеднаквени правила в митническата сфера, освен това да се приемат и основни насоки, за да се помогне на митническите органи да следват еднообразна политика в тази сфера. Това е което исках да кажа. Благодаря много. For the EPP, we have uh, Mr. Seinfeld as uh, the shadow rapporteur, please. За ЕНП господин Сайнфелд е докладчик в сянка. Благодаря. Rozmawiamy na temat bardzo e, e, ważny. Говорим за много важен въпрос тук. И доста е сложен този въпрос. Това чухме и от докладчицата. Мога да кажа, че виждам нещата разделени е, последния начин <clears throat> от гледна точка на държавата. Имаме финансовите въпроси. А освен това имаме и перспективата на потребителите, на гражданите. Тук искаме високо ниво на потребителската защита. И освен това съществува и перспективата на предприемачите на бизнеса. Те по един основен начин са свързани с митническия кодекс и това са все въпроси, които не са били разрешени толкова много години – Тук се намесят въпросите и за външната търговия. Когато погледнем всички тези аспекти, виждаме контекста на международните споразумения, подписани между Европейския съюз и трети страни. Това са споразумения за свободна търговия, за услуги и така нататък. А Трябва да кажа, съгласен съм с критиката и опасенията, свързани с отлаганията на прилагането на и те системите. Това е основен въпрос. Но също така по-добре е да кажа, че по-добре е да има отлагания и закъснения, отколкото да има негативни последствия за гражданите или пък за бизнеса. По-добре е да има закъснение, отколкото прибързано прилагане на закона и появяване на неприятни ситуации, в които да се окажат гражданите или бизнеса. Тогава би имало а, неразумни финансови решения. В нашия документ – Според мен трябва да тръгнем в следната посока. Ще, поло, ще, по, ще, пред, по, ще подам изменения, които ще имат за цел да усилят позицията на гражданите и на бизнеса. И в този контекст искам да ви напомня времевия график. Когато говорим за Митническия съюз, и е за свързания с него регламент, който е залегнал в митническия кодекс, трябва да знаем каква е политическата ситуация. Не бива да, да се държим абстрактно. Периода, който оценяваме, а и в бъдеще ще, сме, ще продължим да сме изправени пред заплаха <clears throat> пред Митническия съюз. Имам предвид Брексит. Това е един процес, който ще има влияние върху Митническия съюз, както в общ план, който зависи от резултата на преговорите по Брексит, но също така и в много конкретен смисъл – е, тук мисля за митническата граница с Ирландия. Друг елемент е Гибралтар, което е проблем за Европейския съюз. Проблем е дори ако не мислим за Брексит. Не е тайна каква е, е действителността. Гибралтар е използван Не само легално, но и нелегално. Имахме внос през Гибралтар на нелегални цигари. Какво ще се случи, ако Брексит и преговорите по Брексит не завършат? както очакваме и преговорите с Гибралтар, тогава ще имаме големи проблеми. И тези проблеми трябва да се вземат предвид в нашите становища и в целия документ. Благодаря, господин Селимович от Алде. Благодаря. Добро утро на всички. Най-напред, благодаря на докладчицата за нейното становище. Този доклад се основава на прилагането на общата електронна система за митническия съюз. За съжаление, трябва да се удължи срока до 2023 година. Амбицията на доклада е впечатляваща. Има технически въпроси, които трябва да се решат, но такъв е животът. Разбирам и ролята на групата катализа... за катализиране. Общата структура на системата трябва да бъде завършена, за това ясно е, че ще предстоят допълнителни преговори с съвета. Е, трябва да отложим, както каза и докладчицата, решаването на някои рискови въпроси. А, мандатът, бъдещия мандат за преговори е не 2025 година, а 2023 година. И за това ще на, настояваме. 20 години вече се отлагат решаването на този въпрос, но наистина а, стига вече. Трябва да решим проблема. Сигурен съм, че проблемите се коренят в едно по-добро управление на Митническия съюз като такъв. Съгласен съм и с това, което каза преждеговорившият колеги, колега. Въпросът за Брексит е изключително важен. Не знаем какви ще, какъв ще е резултатът от преговорите. Ние не искаме да влияем на преговорите, не искаме да създаваме ситуация, в която преговорите да са застрашени, но трябва да имаме резерв за евентуални проблеми, които могат да се появят. И на второ място, трябва да имаме обща електронна система. Независимо как се реши въпроса с Северна Ирландия и с Гибралтар и с другите проблеми, свързани с Брексит, ние трябва да имаме, имаме електронна система. Без това проблемите ни ще се задълбочат. Така че това е страшно важно. Няма да ни е лесно. Трябва да имаме всичките предложения за меките граници, за другите решения, но независимо от всичко, трябва да имаме една добра, добре функционираща електронна система. Така че моят апел е да се придържаме към времевите срокове и да изработим една позиция, към която също да се придържаме независимо от проблемите, които могат да се появят. Благодаря. Благодаря. От Обединената левица, господин Тейонг. Йонг. Благодаря. За мен е удоволствие да обсъдим това досие отново в тази комисия. Аз четох, изчетох доклада на с голямо удоволствие. Имам въпроси. Не знам обаче дали докладчицата ме слуша в момента. Аз мога да я изчакам. Monsieur De Jong qui veut vous demander une question. Because I'm, I'm just saying that... Тък му казвах, че докладът ми хареса и говорим за Брексит. Имахме работно посещение и видяхме цифровизацията на системата, на границите. Е, трябва да говорим с британците какви могат да са последствията от Брексит и как да работим и бъдеще заедно. А, моят въпрос към вас е, този доклад изглежда добре, нямам идея за изменения в момента, но има много неща, които може да кажем за UCC и за митническия кодекс. Въпросът е дали да включим в обхватното поле и проблема, проблемите, които проистичат от прилагането на митническия кодекс. Вие говорихте за насоки или пък трябва да кажем не, ще се съсредоточим главно върху основните текущи проблеми, като цифровизацията, например. Така че за момента всичко е още възможно. Благодаря. Денис. Преди да дам думата на докладчицата отново. и Искам да дам думата на господин Кемот от комисията. Uh, thank you very much. Благодаря. Ясно е, че от страна на комисията тази модернизация на Митническия съюз е много важна. Досието е важно, съгласен съм с преждеговорившите колеги защото Митническия съюз е основен елемент в европейската структура. И преди сме казвали, че съжаляваме за закъснението, за а, прилагането на електронната система. Няколко коментара имам. Не сме в ситуация, когато трябва да преминем от система на хартия към компютърна система. Вече всичко е цифровизирано, така или иначе. 95% от декларациите и стандартните процедури се случват чрез компютърни системи. За това, за което говорим, е актуализиране на, на системите и взаимното им обвързване и тяхното децентрализиране – не може да си позволим да се получи хаос в прилагането и функционирането на тези системи. Системите трябва да си са, съотносими и това искаме да осигурим. Някои от системите NCTS, например, системата за транзит, функционира много добре. Тя обхваща държавите членки и трети страни. Тази система функционира чудесно, но ние искаме да я актуализираме, а това изисква много сътрудничество не само между държавите членки, но също така и с трети страни като Швейцария. И това трябва да стане много внимателно. Искам да кажа нещо и за недостатъчната информация от страна на комисията. Това не е съвсем оправдано. Аз разбирам, че това е изказване на Сметната палата, но комисията съвсем ясно каза в своето предложение за промяна на член 278 какви са насоките, а именно да планираме правилно и да избегнем <clears throat> хаос. Нашето предложение се основава на един дълъг процес консултации – за изработване на амбициозен, но реалистичен план за компютърните системи. Какви действия би трябвало да се предприемат? Опресняването, модернизирането на програмите е важно, но за тази цел ние трябва да знаем дали ще има удължаване на срока. Подчертавам, в е, програмата на UCC има много ясен план, много подробен план и тук става дума за търговия, за сътрудничество между държавите членки. Освен това, говори, е, работим и върху заключението на Сметната палата. Ние искаме системата UCC да бъде приложена преди модернизирането на новата система. В момента UCC е приложена, целият процес не се задържа, някои елементи обаче се задържат. Говори се в доклада за това, че няма приспособяване на функционалните спецификации. Ние трябва да кажа, не искаме да правим просто промени заради самите тях – ние искаме да избегнем евентуален хаос, за това провеждаме задълбочени консултации с заинтересованите страни. Основен елемент, за, който е важен за комисията, е прилагането на програмата, по която сме се споразумели, и финансовото и подплатяване – Естествено оставаме отворени за допълнителни въпроси и ще следим бъдещото развитие на досието. Благодаря. Виржини има думата. Е, Благодаря. За да отговоря на Денис, относно е, въпроса за отлагането. Това е доклад по собствена инициатива, е, тъй като сме ограничени в е, това колко дълъг може да бъде такъв доклад, не може да включим всичко. Що се отнася до митническия кодекс, опитах се само да насоча вниманието към управлението и доброто прилагане защото ако започнем да преразглеждаме митническия кодекс, това ще означава да се променят правилата, спецификациите, така че няма да се стигне до яснота какво точно трябва да се прилага. Така че ние отправяме някои критични бележки, а не целим да направим цялостен преглед. Не се поставя под въпрос обаче доброто прилагане в срокове 2023 година. Мисля, че това е позицията на Европейския парламент. Ще видим до какво ще се стигне при преговорите, но това е нашето искане. Благодаря на комисията за поясненията, които даде. Ние разбираме аргумента, свързан с риска, но не мисля, че за да избегнем риска не трябва да правим нищо. Това не е линията, която трябва да следваме. Трябва да се намери компромис между сигурността и амбицията ни. Благодаря. Благодаря много. Както вече беше казано, крайният срок за изменения ще бъде 28 ноември до обяд. Благодаря ви много. С това можем да приключим тази точка от дневния ред и ще изчакаме две минути преди да започнем с гласуването. Uh, maybe before we start uh, the vote, um... Преди да започнем гласуването, има, трябва да кажа, че има някои, които заместват uh, титуляри. Ние сме получили информация от НП, че, че господин Сико ще замени госпожа Коби за социалистите и демократите. Uh,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 но би било добре да получаваме подобни уведомления преди да пристъпим към гласуването по-рано. Okay, we will, uh, start... Започваме с е, гласуването. Първия доклад, който ще гласуваме е становище за прилагане на директивата за трансграничното здравно обслужване. Госпожа Грапини е докладчик. Първо гласуваме компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис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 към окончателното гласуване. Това ще стане електронно. Прекратете гласуването. Приема се с 27 гласа за, 2 против и 1 въздържал се. Поздравления за госпожа Грапини. That that we... Това означава, че можем да примадим към следващото гласуване по проекто становището по предложение за регламент за представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите. Денис Де Йонг е докладчик. Първо изменение 37. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 1. За? Против? въздържали се, приема се. Обикновено би трябвало да гласуваме втори компромис, но преди да го гласуваме, ще гласуваме а, приложенията. Около 28 страница някъде. Mm-hmm. Has everybody uh, found it? Всички намериха ли мястото? Имам предложение, има доста изменения, внесени от господин Сулик. Възможно ли е да ги гласуваме амблок? От изменение 300 до 319. Съгласни ли сте? Добре, гласуваме от изменения 300 до 319. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се? Искате да проверим? Добре, електронна проверка. Прекратете гласуването. Да, отхвърля се. Продължаваме с изменение 320. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Електронна проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Имахте право. Изменение Възможно ли е да гласуваме амблок е, измененията на Джулия Реда? 321, 22, 23, 24, 25. Не. Добре, ще гласуваме отделно. 321 за, против, въздържали се. Струва се, мисля, че се отхвърля. Но нека да проверим. Изменение 321. Прекратете гласуването. Приема се. 17 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Изменение 17. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 322 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Извинете. 18 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Изменение 18. Прекратете гласуването. Също мнозинство. Приема се 323 за, против, въздържали се. Електронна проверка, защото има някои разлики дори вътре в политическите групи. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 19 за, против, въздържали се. Отново трябва да проверим. Изменение 19. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 324 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 325 за. Против въздържали се, отхвърля се, 21 за, против, въздържали се, приема се, 326 за, против, въздържали се, отхвърля се, 22 за, против, въздържали се, приема се, 327 за, против, въздържали се, отхвърля се, 23 за, против, въздържали се, приема се, 328 за, против, против, въздържали се, отхвърля се, 24 за, против, въздържали се, приема се, 329 за, против, въздържали се, отхвърля се, 25 за, против, въздържали се, приема се, 330 за, против, въздържали се, отхвърля се, 26 за, против, въздържали се, приема се, 331 за, против, въздържали се, отхвърля се, 27 за, против, въздържали се, приема се, 332 за, против, въздържали се, отхвърля се, 28 за, против, въздържали се, приема се, 333 за, против, въздържали се, отхвърля се, 29 за, против, въздържали се, приема се, 334 за, против, въздържали се, отхвърля се, 30 за, против, въздържали се, приема се, 335 за, против, въздържали се, отхвърля се, 31 за, против, въздържали се, електронна проверка, тъй като не видях много добре вдигнатите ръце. Приема се. 336 за, против, въздържали се, отхвърля се, 32 за, против, въздържали се, приема се, 337 за, против, въздържали се, отхвърля се 33 за, против, въздържали се, приема се 338 за, против, въздържали се, отхвърля се 34 за, против, въздържали се, приема се 339 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка, изменение 339. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, приема се. Сега се връщаме в началото, където стигнахме компромисно изменение 2 на трета страница. Кой е за компромисно изменение 2? Против? Въздържали се? Електронна проверка. Компромисно изменение 2. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 139. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Сто за. Против. Въздържали се. струваме се, че се отхвърля, но нека да проверим. Електронна проверка. Изменение 144. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. 162. Изменение 162 за. Против. Въздържали се. Приема се. 166 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Искате електронна проверка? Добре. Изменение 166. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с един глас повече. Изменение 172 и 173. Те са еднакви. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Изменение 174 за, против, въздържали се, отхвърля се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате електронна проверка? Добре, електронна проверка, изменение 175. Прекратете гласуването, отхвърля се. Изменение 176 за, против, въздържали се, отхвърля се. 177 за, против, въздържали се, отхвърля се. 170. Искате електронна проверка? Добре, електронна проверка по изменение 177. Не, не, прекратете гласуването. 178 за, против, въздържали се, Електронна проверка, 178 изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 182 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Компромис 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 207. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 5. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 6. около 20-та страница, може да го намерите. Компромис 6 за, <clears throat> против, въздържали се, приема се 249 за, изменение 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 251 за, против, въздържали се, приема се 15 за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се. Електронна проверка, изменение 252, моля. Прекратете гласуването. Има един глас от социалистите и демократите в повече. Приема се. 253 за. Госпожо председател, няма превод от португалски, така че, тъй като не е преведено това изменение на португалски, не може да се гласува. Няма превод на португалски язика. Ah, the text, sorry, sorry. I, I thought here there was no...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 To... Да, не може да гласуваме. Какво ще гласувам? Това е по правилника. Ако едно изменение не е преведено на всички езици, не може да бъде гласувано. So then we don't vote on that one. Okay, so then we don't vote... Добре, тогава няма да гласуваме 253-то изменение. Продължаваме с 254 за, против, въздържали се, отхвърля се, 255 за, против, въздържали се, отхвърля се, но нека да проверим изменение 255-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 256 за, против, въздържали се. Не видяха АЛДК гласуват. Нека да проверим 256-то изменение. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 257 сп 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 за, против, въздържали се, отхвърля се. 260 е отхвърлено. Сега нека да проверим. Електронна проверка 260. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 261 за. Против. Въздържали се. Как гласуват Алде? За. Нека отново. 261 за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. 264 за, против, въздържали се. Струваме се, че се приема, но нека да проверим 264-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 265 CP2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266. Искате електронна проверка. Добре, електронна проверка. 265 изменение CP2. Прекратете гласуването. Приема се. Благодаря, че ми обърнахте внимание. 266. Не. Не, то отпада. Не се гласува. 267 за. Против. Въздържали се. Приема се. Също отпада поради предходните гласувания. Okay. Okay, so the next one we... Гласуваме 268 CP2 за против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим 268 CP2. Прекратете гласуването. Приема се. 272 за, против, въздържали се, отхвърля се електронна проверка 272. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 276 за, против, въздържали се, приема се. 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка 277. Прекратете гласуването, отхвърля се. 279 за, против, въздържали се, отхвърля се. 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 281 за, против, въздържали се. Струми се, че се приема, но нека да проверим. Изменение 281. Прекратете гласуването. Приема се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. 284 за, за, 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 283 за, против, въздържали се, приема се. 286 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Всъщност е, това отпада. Не се гласува. Сега трябва да отидем към изменение първо. Около страница 34 може да го намерите. Четиридесет и пето изменение, тъй като компромис 5 беше прият. Така, гласуваме 45-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Струваме се, че се отхвърля. Нека да проверим. Изменение 45. Моля, гласувайте. Още двама трябва да гласуват. Прекратете гласуването. Приема се. 46 за. Не, 46 Не, трябва да го гласуваме. Гласуваме 46-то за, против, въздържали се, приема се. 62. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. 60 електронна проверка, изменение 63 Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за, против, въздържали се, приема се. 74 и трето са еднакви за, против, въздържали се, приемат се. Деветдесет и седем. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се. Електронна проверка, изменение 99. Още един глас. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, не е ясен резултата, електронна проверка, изменение 100. Прекратете гласуването. Двадесет гласа за, приема се. 106 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Изменение 106. Прекратете гласуването. Приема се. 108. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 109 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се? Електронна проверка. Изменение 109. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменения 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, приема се. Сега окончателно гласуване, електронно гласуване. Прекратете гласуването. Приема се 18 гласа за, 10 против, 3 въздържали се. Поздравления! Благодаря много, госпожо председател. Трябва да призная, че съм много благодарен на всички докладчици в Сянка, които работиха изключително усилено по този файл, изключително дълго. И ще кажа на ЕКАРЕ и на другите, които изказаха своите притеснения по време на заседанието на докладчиците в Сянка, когато обсъждаме в комисията Юри, така че а, не се притеснявайте, ще вземем всичко това предвид. Благодаря. Сега гласуваме по мандата. Това ще направим с електронно гласуване. Мандата за регламента, който е свързан с Митническия кодекс. Господин Селимович, начало на гласуването приемаме с голямо мнозинство 27 за, 1 против което приключихме с гласуването за днес. Okay, everybody that leaves the room, can you do it quietly, please? Който напуска залата, нека го направи по-тихо, моля.

Okay, so we continue with our meeting. Продължаваме с днешното заседание. Моля ви. Да продължим Законодателни контрол с прилагане на директивата за професионални квалификации и Европейската професионална карта. Един от въпросите, които можем да зададем, което всъщност задаваме като въпрос на комисията, е дали се предвижда разширяването на Европейската професионална карта, като да речем, за професии като да речем инженери, архитекти и какви стъпки са предприяти в това отношение. Приветствам Европейската комисия сред нас и давам думата на господин Волк. Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. Здравейте на всички. Винаги е огромно удоволствие за мен да съм сред вас, а днес е особено голямо удоволствието, защото смятам и се надявам, че и вие ще се съгласите, че Европейската професионална карта е доста голям успех в периода на своето ам, иницииране, запускане в действие. Председателката искам да помоля за тишина. Thank you. I will give you some figures on the development um, and the take-up. Um, there... По време на разработката и разпространението имаше една презентация, която изпратих на секретарията. Предполагам, че ще я пуснете на екран. Благодаря ви много. This was a novel tool, or is it still to a certain degree? Това е средство, което... Directive, um, in 2003. което стартира от 2013 година на разположение от 2016 година с план за изпълнение до януари. Няма още 3 години. А, можем, разбира се, да навлезнем в а, статистиката, щом а, пуснете на екрана. Ето, както виждате тук на този слайд, а, проследяваме а, осъществяването на това средство а, в продължение на времето, а, на основата на вътрешната система за единия пазар и така разглеждаме как функционира картата буквално всеки ден. Имаме и редица събития в това отношение. Форума за единия пазар, семинара за първата година е, от действие. Действаме също така и в заинтересованите страни, непрекъснато обсъждаме, редовно имаме срещи и имаме и доклад, който публикувахме през 2018 и направихме изследване сред заинтересованите страни. Тук е, включвам професионалните организации и обществените органи за техния а, опит, що се отнася до картата. Следващия слайд, моля. Много добре се а, разпространява картата. Виждате повече от 6000 заявления. Те са разпределени в сравнително еднакво между различните а, органи, но се различават спрямо професиите от една страна имаме медицински сестри, физиотерапевти, от друга страна пък други видове, които са с различно разпределение. Има и редица причини за това. Голям брой, поне изненадващ за нас, беше с заявления за карти, които не се довеждат до край или нямат някакви документи, или се оттеглят заявленията. Би било интересно да разберем какви са причините за това. Едно евентуално обяснение е, че евентуално пробват хората, но просто а, се срещат с неочаквани трудности, като искани документи от държавите членки или пък високи такси. Не знаем, но евентуално това би било едно от обясненията. Защо хората не довършват до края своето заявление? Това е което споменавах. Виждате разпределението между различните професии. Ето, за физиотерапевти имаме първата а, таблица, но също така и за медицинските сестри, автоматичното препознаване, физиотерапевтите, за временните услуги, също така, както предполагахме, имаме а, доста голям брой заявления от планинските водачи, така и очаквахме действително. А, и разбира се, това е от а, Пиринеите, Алпите, а, планинските региони. Съвсем нормално е, че е такова разпределението. Най- в най-горната диаграма виждате и а, броя известен брой увеличение има над 2000 и с 200 годишно се увеличава. Ще видим дали ще продължи така. И добро беше началото. Надявам се да се запази и това темпо, което ще продължи да говори за успеха на Европейската професионална карта един нов механизъм беше въведен, също с директивата за професионалните квалификации. Тук виждате разбивка на цифрите по професия. Ние обхващаме професии в здравния сектор и тези, които имат значение за непълнолетните. Виждате че има много малък брой. 6 фалшифицирани дипломи. Много-много информация, сигнализация. Това беше труден проблем за държавите членки. Не очакваха такъв висок брой и бяха доста озадачени. Тези, които бяха фалшифицирани, т.е. когато имаше голям брой сигнали, ние помолихме държавите членки да дадат някакви обяснения и стана ясно, че в някои държави членки имат ам, такива системи, че ам, понякога за малки провинения има ам, много а, сериозни наказания. Това е механизма. Няма хармонизация на системите за а, наказание и санкции в държавите членки. Това се отразява и на тези цифри. Трудно е на държавите членки да се справят с високия брой, доста често. Въведохме разграничение за санкции по административни причини и по причини по същество. когато, да речем, ставаше въпрос за административни а, причини, действително взехме това предвид, но както и взехме предвид разпоредбите, свързани с опазване на личните данни, т.е. дори и директивата не позволява, когато имаме тази информация, тя да се вижда. Следващия слайд. Това е изследването на заинтересованите страни за Европейската професионална карта Е пък. Виждате, 0 е съвсем недоволни, 5 е напълно доволни. Виждате, че сме втората част, в горната част, което е съвсем положително. И обществените власти и държавите членки разчитат на информацията, която се обменя. Крайните срокове и процедурите са много ясни. И това е нещо, което се цени. Има критики, които наистина ние разглеждаме съвсем сериозно, че трябва да се подобри системата от техническа гледна точка на основата на професионалистите и от органите тази информация, която получаваме, ние отчитаме изключително внимателно. Това е което научихме от а, професионалните организации, от самите професионалисти, що се отнасят до тяхната ам, начина по колкото те използват средството и доколко са доволни. Това няма нищо общо с процедурите по а, Европейската професионална карта, но тук са свързани нещата с съпътстващите проблеми и въпроси. И а, нормално, че намират а, крайните срокове за твърде дълги. Разбира се, че намират изискванията за документи и а, такси, твърде тежки. Това е механизма за сигнализация, подобно на това, което видяхте на предишната страница. Идва от а, органите, които използват средството. Виждаме, че 3 четвърти са сравнително, 3 четвърти са сравнително доволни. Все още имаме а, около 20%, които не са доволни Причината частично е в това, че има изключително много ам, сигнализации и трудно се справят някои от органите с тях. И националното законодателство в това отношение. Следващия слайд е цялостното ниво на ам, удовлетвореност. Още по-високо, по-добре разпределено. Това са възможности, които а, ние в известна степен можем да подпомогнем в а, процедурата. Това е всичко от мен. Благодаря ви много. Благодаря за това ясно представяне. Има ли някой, който иска да зададе, зададе въпрос? Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Повече от въпрос, всъщност само коментар. Искам да благодаря на комисията. Благодаря ви, че сте в нашата комисия. Благодаря ви, че направихте тази презентация. Намирам я за много интересна. Както знае комисията, аз повдигнах два въпроса. Един беше през юли месец и в своя отговор комисията каза, че са готови да чуят въпроси от заинтересованите страни, както е в член 4б в директивата 36-2005 и защо не може да се разшири а, тази карта. Аз самия смятам, че могат още много професии да се включат. Смятам, че единия пазар трябва да работи за гражданите – а не обратното. Ето защо считам, че приложното поле за Европейската карта трябва да бъде разширено, особено а, с оглед на големия бой безработица сред младите и необходимостта да динамизираме економиката, а и след Брексит трябва много сериозно да гледаме на тези въпроси в държавите, в които ще останат в Европейския съюз. В работния документ от април месец комисията показа, разглеждайки всички заинтересовани страни, 4000 заявления бяха за подадени за Европейската професионална карта и смятам, че това е успех. Исках само да кажа, че когато говорим за общите принципи в търговско отношение, има голям потенциал да създадем реален единен пазар, като обхванем тези професии в европейските държави. От 2017 година Европейската камера на инженерите пита доколко и как може да се приемат общи стандарти за инженерите, така че да се използва инженерството пилотен, като пилотен проект. Ето защо апелирам към комисията да продължи своите усилия, за да се разшири обхвата на европейската а, карта. Благодаря, госпожа Гебхарт има думата. Благодаря много. Струва ми се, че това е много важна тема, особено за единния пазар и за всички други, които искат да живеят заедно в този единен пазар. Важно е да оценим по достоинство правото на установяване, правото на предлагане на услуги – затова и въведохме тази карта. Това беше едно достижение от миналите години и резултатите показват, че това е било наистина един много положителен инструмент. Радвам се на тези резултати, защото отдавна работим с комисията по тези въпроси. Преди бях докладчица, моята колежка Верня също работи по тези карти и се радвам, че те бяха въведени. Надявам се на още по-големи успехи. Според мен комисията е прекалено резервирана, особено а, о, Сдруженията на инженерите от 10 години питат как може да има напредък. Зная, че професията на инженерите, инженерната професия не е една професия, това са много професии, зная тези аргументи, но въпреки това, не е ли възможно и в тази област да има пробив? Защото ако има една професия, която се казва инженер, архитект, може за нея да има карта, защото това са хора, които работят навсякъде по света, не само в Европа. Нека тези хора да не се спъват бюрократично и да могат да работят навсякъде из Европа. Преди Италия искаше да, да да има напредък в тази област. Сега Испания оказва по-голям натиск. Това са различни сдружения, които се застъпват за тази карта. Интересуваме комисията дали не само иска да изслушва хората, които се интересуват от тази карта и са срещнали проблеми, но а, кога смятате а, е, да предприемете конкретни действия? Um, like to, to too, um... Благодаря много и аз искам да дам, задам въпрос. От презентацията ви беше ясно, че за временните услуги, особено за планинските водачи, които са част от всичко това, а, има голям брой. Аз всъщност зададах въпрос а, а, на комисията за ски учителите. Голям проблем има във Франция а, че буквално ги а, отстраняват от а, пистите, защото да речем имат а, сертификация в Австрия, но нямат във Франция. А, така че искам да попитам защо при положение, че има тази възможност за планинските водачи, няма такава за ски учителите. Благодаря. Да, действително, разширяването на приложното поле на Европейската професионална карта чудесно би било, ако технически е възможно. So there, there no Имаме регламент, в който се ам, изброяват а, в списък всичките професии. В началото имаше още няколко професии, които се разглеждаха. Една от тях беше инженерите. И беше трудно поради, поне според моето впечатление, държавите членки счетоха, че ще бъде твърде тежко, ако не се включи професията да се погрижим за европейската карта тъй като трябваше някой да се назначи в администрацията, който да се грижи за исканията за европейска професионална карта. Тъй като ако е имало случаи, в които в определена държава е нямало определен орган, който се грижи за сертификацията, трябваше те да работят заедно с другите държави членки, които а, имат такава. И това беше един от най-големите препани камък в нашата работа. И след като обяснихме какви са ползите, особено за администрацията, и тук става въпроси за държавите членки, разбира се, смятаме, че е, успеха говори сам по себе си. Това е най-добрата реклама, която може човек да направи. Така че това остава в дискусиите. Друг един фактор, който трябва да имаме предвид е, че все пак е малко по-лесно, особено и за Европейската професионална карта, когато се работи с професии, които са под автоматична сертификация, например архитектите. Ето защо а, смятам, че би било много по-добър напредък да се действа с архитектите. Това са области, които са взаимосвързани. Архитектите също така ще говорят и държавите членки, тъй като потребителите за системата ще, ще им бъде по-лесно да я използват. Работим близко сътрудничество с организациите, които представляват архитектите и се опитваме да ги заинтригуваме достатъчно от ам, Европейската професионална карта, за да може да бъдат сектор, който а, иска това. Това се опитваме да направим. А, опитваме се наистина да подобрим картата, да действа все по-добре. И както вече казах, най-добрата реклама е да покажем как нещата работят, да има успех. А, разбира се, че искаме да се използва това средство, разпространяваме го, рекламираме го максимално. Ако вие можете и искате да ни подкрепите в това отношение, бихме били изключително радостни, но все пак това е политическо решение, което трябва да бъде взето от комисията и трябва да видим как може да се осъществи а, всичко това. Технически е лесно, но просто трябва да има ясно обявен интерес от държавите членки и от професионалните организации. Опитваме се да го генерираме, но всяка подкрепа е от ваша страна и от заинтересованите страни и от държавите членки ще бъде високо оценена. Няколко думи по общите принципи за обучение. Общо обучение. Е, това е предпоставка за успеха на платформата. Хубаво е да има определена хармонизация отдолу нагоре в някои сектори. Така ще може да се е, процедурите да станат по-бързи, по-лесни. Опитахме се с инженерите, но не беше възможно да има споразумение между различните асоциации на инженерите – Секторът имаше проблеми да предложи идеи за общо обучение и за обща карта. Но ние не сме песимисти, не сме загубили надежда. Но да се върна на ски инструкторите. Работихме с тях и с държавите членки и искахме, изработихме един тест, което е предвидено като инструмент в директивата. Работихме в тази област и мисля, че скоро ще може да предложим един такъв тест, който, когато човек го премине, Това ще е стандартизиран тест и когато човек го вземе, той ще може да получи карта за професионална квалификация и ще може да работи в регионите, където има достатъчно сняг. Това не е направено още, но се надяваме, че това ще е един положителен и а, много добър а, инструмент, заложен в директивата. Господин Сайнфелд, искам да използвам възможността и да благодаря на Комисията за дейностите в тази област. За всички нас, за всички, за които Европейския съюз дава добавена стойност, вътрешният пазар е много важен. И тази част на вътрешния пазар живее от свободното движение и свободно предлагане на услуги, но не всички аспекти са достатъчно добре развити. Има някои регулирани услуги и това го чухме. Има и онези моменти в а, единия пазар, които не са достатъчно добре развити, където все още трябва да се направи нещо. Има професионални групи, за които въжат различни правила. И професионалните квалификации не се признават във всяка държава членка. Докато това все още е така, не може да говорим за един добре функциониращ европейски вътрешен пазар. Хората от Литва, от България не винаги могат да се движат така свободно, както испанци или немци. И да се движат из Европа и да работят. Според мен напредъкът е по-скоро минимален, особено що се отнася до регулираните професии. Не става дума само за бариери, бариери във вътрешния пазар, има и определени национални особености, които пречат. И това приема патологичен характер. Ето сдруженията, за които говорихме, но това въжи и за други професии. Има някои организации, професионални организации – които се опитват да привлекат млади хора. Ето и в моята страна или в други страни, където има голяма младежка безработица, Оказва се, че младите хора имат затруднен достъп до тези регулирани професии. И това е патологично. патологично. Мога да сравнят структурите, които са на лице с структурите на мафията. Тези сили искат да затворят пазара Са представители на, професс... на професията от други страни. Ето това, което чухме за ски учителите, инструкторите това е нещо положително. Това са хубави примери. Туристическите гидове. Това е една много развиваща се професия, това е развиваща се индустрия. Не става дума само за е, гид в планината но зная и случаи, когато някои гидове са викали полиция заради професионалното упражняване на професията от гид. От друга страна, аргументът е бил, този човек няма право да работи тук при нас. И така, става дума именно за вътрешния пазар. Той трябва да бъде укрепен. Комисията отново. Да, наистина е, има много неща, които трябва да бъдат премислени тук. Въпросът е дали искате да помогнете на хората да преодолеят дадено препятствие или пък е, искате да решите нещата да се насочи те към причините на проблемите. Ние в крайна сметка се опитваме да постановим правила и да помогнем на хората да се справят с проблема. И за това предлагаме практически опит, обучения – така че дадена държава членка да реши дали тези хора, които идват да работят в нея, имат достатъчните квалификации наистина да предложат тест и да оставят тези хора да работят в страната. Въпросът е обаче тези мерки дали са пропорционални. Надявам се, помните, не много отдавна ние приехме една директива за пропорционален тест, който да се предлага на хора от друга страна в дадена държава членка, преди да им се забрани да, на тези хора да работят в тази държава членка. Понякога пречките са основателни и така пропор, пропорционалният тест се прилага. Ние следим за правилното му прилагане и ние следим бариери да се да са налични не за протекционистични цели, а когато се запазва публичното благо и обществения ред. С новия регламент правим нещо, което е много необходимо, а именно взаимното признаване на професионалните квалификации. Директивата бе преосмислена от, преди, от около преди 3 години. От тогава събрахме много данни. Процесът беше много труден. Държавите членки трябваше да разберат, че някои от техните правила трябва да бъдат премахнати и това бе в контекста за пакета на услуги. В някои области се налагаха регулаторни реформи от страна на държавите членки, така че има проблеми Ние се опитваме да се справим с тези проблеми, но в крайна сметка това е компетенция на държавите членки в унисон с европейското законодателство, принципа за свободно движение. Мерките, които остават на лице в държавите членки, обаче трябва да са непротекционисти, непротекционистични. Там, където все още има бариери, ние се опитваме на достатъчно квалифицирани хора да помогнем да работят в тази държава, възможно по-лесно. И така този подход е холистичен и от повечето държави членки той се оценява по достоинство. Благодаря. С това мисля, че получихме всички отговори на въпросите. Ясно е, че нямаме крайно решение на проблема. Благодаря ви за презентацията. С това може да приключим заседанието тази сутрин. Следващото ни заседание ще е на 6 декември. Благодаря ви. Приятен ден.